Dear colleagues, uh, let's start our meeting. Колеги, нека да започнем. So, greetings for the first... И така, поздравявам ви с добре дошли на първото ни заседание за 2020 година. Надявам се, че работата ни ще бъде ползотворно. Първо трябва да приемем проект от дневния ред за заседанието, ако няма възражения. Не виждам залата. Тогава можем да считаме за прият дневния ред. Господин Яри, надявам се нямате възражения по дневния ред. Благодаря. Second. Then we go through agenda. И така, вече в рамките на дневния ред, втора точка, одобряване протоколите на заседанието на 11 и 20 ноември миналата година, и на 2 и 3 декември, пак миналата година. Раздадени са протоколите на всички членове на комисията и доколкото разбирам няма възражения. Следователно ги считаме за прияти. Следваща точка 3. Съобщение на председателя. Тук ще ви съобща следното. Информирани сте и ще повторя. Резултатите от писмената процедура по отношение на точките Б от 11-20 ноември миналата година следва в следния порядък. Първо, петиции 646-2018, 755 от 2018, 145 от 2019 ще бъдат открити и ще бъдат включени в програмата за следващи заседания. Петиция 171 от 2019 година ще бъде също отворена и отново включена в бъдещо заседание и ще получите съответно информация, както и колегите от ЕНВИ ще получат информация по този въпрос. Следващите две петиции 145 2019 и 211 от 2019 година. За тях ще бъдат предоставени два месеца на вносителите, за да реагират на отговора на комисията. По-нататък, 690 от 2018 година ще бъде открита и ще бъде обсъждана съвместно с петиция 7 84 от 2019 година. По-нататък 124 петиция от 2019 и 178 от 2019 година ще бъдат затворени. Що се отнася до оспорваните препоръки? Резултатите от писмената процедура е следният. Е, приетите във формата, предложени от председателя. Това са 505 от 219, 515 от 19, 536, 551 от 2019, 563 от 2019 и 596 от същата година са прияти така, както бяха предложили зелените. Това са съобщенията. Е, Като вземахме това предвид, можем да преминем към следващата точка от дневния ред. А именно разискването на петициите и ще започнем с четвърта точка петицията относно конкуренция номер 984 от 2018 година. СТ е вносител гръцко гражданство относно процедурата продажба лигнитни централи ДЕХСА, гръцка електрическа компания в Мелити и Мегалополи. Информирани сме, че е, вносителят не е тук, така че веднага ще дадем думата на комисията по този въпрос. Франческа Материя има думата. Uh, Um... Франческо Материя. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до петицията е, с вносител от Гърция 2018 година, също така отговор от комисията получен във връзка с предварителен достъп до лигнитни въглещи и съответно оператора ППЦ. Това е една дълга сага, 2008-2009 година са първите решения на комисията по този въпрос. След това декември 2016 година от съда има решение. Що се отнася до ангажиментите, които са прияти, предвиждат е, разпродаване на активите във връзка с тези лигнитни централи по един прозрачен начин, като се продават тези, два, тези две централи е, се дава възможност на е, конкурентите да имат достъп до тези активи, съответно централи. И тук също така, имайки предвид различните е, гаранции за запазване на интересите на ППС, това е дълъг процес, в който работи комисията във връзка с продажбите на тези централи и юли 2019 година лигнитните централи а, са продадени и съответно изпълнено препоръката. Какво се получава след това? Има ново правителство. Юли 2019 година влиза в сила и това ново правителство прие през декември миналата година нов план за енергията и климата. Приветстваме този национален план, защото в него се предвиждат повечето централи да бъдат изведени от експлоатация в близко бъдеще. Имайки предвид обаче изкривяването на пазара, който продължава да бъде факт във връзка с извеждането на лигнита от употреба в страната Гърция има правно задължение да е, спази препоръките 2016 година решение на комисията, така че ние подканихме комисия да предложи мерки за отраз... Е, преодоляване на всички тези ангажименти и имайки предвид намеренията през ноември 2019 година за ангажиментите, които се предоставят. Съответно, защитните мерки предвиждат, че до пълното извеждане на лигнита от държавата ще има достъп за операторите до лигнитните находища за изгарянето. Това мога да кажа от своя страна. Благодаря. И сега ще дам думата на колегите. Кой желая да вземе отношение? Благодаря, господин председател. От името на НП ние сме съгласни с оценката, която се прави от страна на комисията. Ние сме на мнение, че новото правителство в Гърция и подходът им за нова структуриране на зелен план във връзка с използването на лигнита 2028 година. Е, на практика е, ще доведе до е, устаряване на проблема, който разглеждаме сега, но във всеки случай имам проблем, свързан с околната среда и конкуренцията. Изключително важен е този въпрос – във всеки случай, ние сме на мнение, че петицията може да бъде закрита, затворена, имайки предвид отговора на Гърция и действията на Европейската комисия, при положение, че са приемливи. Много ви благодаря. Благодаря. Господин Накалао Аванвана също желая думата. Ευχαριστώ, кирия, Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. Επιτρέψτε μου σύντομα και χωρίς πολύ... Позволете ми накратко да изразя нашата гледна точка на Комунистическата партия в страната. Нашата позиция е точно противната. Оценката, която чухме във връзка с тези две централи, които се разискват в петицията, защо? Искам да кажа, че това е една петиция и нихме желали тя да бъде открита, да може да се води дебат по нея отново за да се включи в също така областта на конкуренцията и то по-специално енергийната конкуренция. Сега тук не става въпрос за продажбата или не във връзка с производството и цената им. За нас проблемът е, че те не трябва да бъдат продавани. Защо? защото са централи, които са изградени по време на период, в който ППЦ беше обществена публична компания, за което са платили гърци, гръцките дънакоплаци, за да можем да покрием необходимостите, потребностите, както на пазара за електричество, така и на работниците. Това е много важно. Разбираме позицията на Европейската комисия, но през годините гръцкото правителство, включително сегашното и предишното, всички правителства на практика, изпълняват рамката, която е очертана от Европейския съюз във връзка с либерализацията на енергетиката, енергията и зеления растеж. А сега с е, е новият зелен проект, с зелената сделка се спира използването на лигнитните въглища. И това е свързано с приватизацията на една държавна централа. Няма логика. Защо? Защото централата Мегалополис, Ленити са съвсем модерни. Те не замърсяват. И днес бихме могли с контрол от страна на държавата да направим нужните инвестиции, така че лигнитните централи да а, дават повече електроенергия с много по-малко замърсяване на околната среда на първия етап. Може да има производство на електричество в държава, която да покрие всъщност потребностите на гръцкото население. А политиката, която се следва през годините, това, което поменах по-рано във връзка с зеления растеж, либерализация, намаляване използването на лигнита има отрицателно въздействие върху гръцкия народ. Защо? Защото е много висока цената за електроенергията. Трябва да се плащат данъци от страна на домакинствата за зелен растеж, за да може да се субсидират частни компании, които навлизат в областта на възобновяеми енергийни източници. Така че в крайна сметка е нужно да се почертаят гъвкавите контакти, които имат централата. А сега през последните стъпки на правителството премахва споразумението, което съществува на практика договора, който е сключен. И отново се желая разбиването на държавна комунална централа, така че в крайна сметка много е важно да се подчертае факта, че ще, това ще доведе до 5000 уволнения в ППЦ. Е, това е нещо много важно. Затваря се централи и се продават не само е, централите с лигнит, но и хидроцентралите, малките и големите. Това е друг компонент от мрежата което пък от своя страна ще доведе до зависимостта на държавата от енергия, която трябва да идва от другаде. Например, газ. Е, Гърция няма газ, трябва да го внася, а съществува ли гнит в страната. Подземни находища лесно могат да бъдат разкрити и добивани – въглищата и е, закриването на лигнитния отрасъл ще доведе до много сериозни проблеми не само на съответното е, дружество, оператор, но и е, хората е, в тази част от страната, Западна Македония. Така че това е нещо много важно. Друго важно нещо – пътя, който се следва от Европейския съюз, насърчаване на частната инициатива, която съответно трябва да се плати скъпо от е, гръцкия народ. Това е проблем, който не е разрешен и работниците се борят много в тази насока. Ние подкрепяме тяхната борба и според нас една държавна компания, която може да използва всякаква форма на е, е, енергоисточници и предоставя безплатна енергия за работниците, за бедните домакинства, покрива нуждите в страната, това е изключително важно за е, планирането, централизирано планиране на економиката на страната. Ние сме на един етап, в който следваме наистина тази политика на интензивност интензивна борба срещу продажбата на ПП 5 с И а, затварянето на този въпрос, оценката, която се прави от страна на комисията и а, настояването на комисията да се следва съответната посока, ни кара да мислим, че е нужно да се мобилизираме, нужни са нови данни, то е така, че в крайна сметка да не се затварят централите, дебата нека не, не а, се затваря, нека петицията остане отворена, за да видим как ще се развият нещата. Благодаря. Благодаря, господин Николао. Господин Агио Салива. От името на социалистите и демократите смятаме, че не е достатъчно ясно има ли кризисно положение. Трябва да се направят допълнителни проучвания. Много Политизирана е по петицията според нас, защото тук се намесват и проблеми с приватизацията. Нека да остане открита петицията. Тук бе представено становището на зелените. Аз ще го представя. Има, те също имат съмнение по отношение на търга. В съобщението си комисията казва, че ще има справедлив подход на базата на пазарен подход, но мнението на вносителите на петицията, което има вид да е основателно, е, че продажбата на двете лигнитни е, централи ще се осъществи на стойност под пазарната им цена. И сега остава, поставя се въпроса какво означава една справедлива пазарна цена, когато е, става дума за единствените две централи на лигнитни въглища в Гърция. И така, аз ако мога да поставя един е, риторичен въпрос, дали ще бъде е, справедлив и основан на пазара подхода. Следващия оратор. Благодаря. Становище от ГОЕ, неправителствена организация също. Съгласен съм с вас, госпожо председател. Правилни са вашите разсъждения според нас. Съгласни сме и с зелените. И господин Леванов подигна един много важен въпрос. Става дума за хиляди работни места, пет хиляди души, свързани с местната общност. И тези хора и техните семейства не трябва да бъдат забравени. Нека да остане открита петицията и да бъде внесена и в Комисията по околна среда. Благодаря. Още някой иска ли думата? I think uh, uh, that we, we shall, the decision can... Мисля, че можем да вземем следното решение, да оставим открита петицията и да се обърнем към комисията с искане да ни е, уведоми за новата тръжна процедура която е, е започната през март миналата година, доколкото разбираме, но е прекратена заради изборите. Да оставиме открита петицията и да чуем какво ще ни каже комисията. Предложение имаше и да изпратиме петицията в комисията по заетост. Можем ли да се съгласим с него?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 области, където се извършват минодобивни работи. Петиция 917 от 2013 от Сотириус Адамополос от Гърция относно добиването на злато в Скория с Халкидики и съответното замърсяване на околната среда. И петиция 1 от 2016 от Исмаел Антонио Лопес Переш, Испания, от името на независимата асоциация Петон Лово за обезлесявано непричинено от мината с корис в Халкидики. За да няма объркване, е, става дума за един и същи обект в трите е, петиции за добива на злато от канадска компания, която работи на 4 различни обекта в Халкидики. Доколкото съм наясно, трима от вносителите са в залата, т.е. трима души ще се изкажат. Първите двама представляват първата петиция. Имате по 5 минути. И за втората също 5 минути. Господин Кириакос Панагиополус и Константинус Евтимио. Имате 5 минути. Аз е, ще се изкажа единствено и е, ще говоря 5 минути. Ще се опитам пределно е, сбито да представя следния проблем. Националното законодателство не отговаря на директива 9243 за закрила на растенията, животинския свят и природата. И планове, които ще се отразят на области по Натура 2000 по член 6 от съответната директива. Това е, е става дума за е, мрежата Натура 2000. Ще, ще има съответни нарушения на този член. могат да се провеждат съответни действия само ако се докаже, че няма да бъде засегната областта. В член 6 се предвижда специална процедура, която трябва да оцени последиците от конкретния план и това въжи за всеки отделен план а планове, които не са свързани директно с работата, но могат да въздействат на съответния обект, също трябва да бъдат оценени. Сега а, плановете не са свързани с управление на областта, но носят много сериозни последици. Как се изпълнява съответната директива в Гърция? в националното законодателство. Член 6 алинея 3 от директивата бе инкорпорирана по недостатъчно успешен на, начин, според правни специалисти, с министерско решение и Министерска заповед 4411, но резултатът не е това, което се очакваше. Вместо да поясни законодателството на ясните моменти, то ги усложни. Защото не се признава, че процедурата по член 6, алинея 3 и 4 е отделна, различна от две други директиви. Директивата за оценка на въздействието върху околната среда и директивата за влияние, отново казва преводача върху околната среда. Тази процедура, която се разписва в съответния член 6, е различна от процедурата по директивата. Става дума за един специален случай – за последствия върху околната среда и за стратегическа оцена. По член 10 от съответната наредба от гръцкото законодателство трябва да има специална оценка от планове от категория А и Б и то става дума за специална оценка за въздействието върху околната среда. Съответно, категорията на проекта трябва да бъде обозначена в оценката. А в други случаи, за да се даде категория на проекта, трябва да се направи отделна оценка. Процедурата по член 6, линея 3 не се изпълнява. това е член 6 от Директива 9243. Според наши правни специалисти, съответния подход нарушава разпоредбите на цитираната директива. Друг проблем е член 11 от наредба 4040 на гръцкото правителство, която всъщност предвижда разпоредби, противоречащи на член 6 от директива 9243. Европейския съд се произнесе, че е, който и да е проект, независимо от размера му, трябва да следва една и съща е, процедура, независимо от какъв мащаб е той. В Гърция няма независим орган за околната среда различен от органа, който издава разрешителните. И се надявам, че ще ми дадете думата отново. Ние ще подадем документи, които показват много повече от това, което мога да кажа за 5 минути. Благодаря, действително времето е малко. Господин Адамополос, 5 минути. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря, че е, ме приемате днес на вашето е, заседание. Проблема с Курия се, се разчу извън е, Гърция, защото става дума за проблем за околната среда. Тук някак си се напомня, че борбата за по-зелена планета е борба за живот и за човечеството. И като цяло това е една справедлива борба. Околната среда е, е подлежи на борба на, на световно ниво и на управление на световно ниво и всяка държава, независимо колко е малка, може да допринесе. А, околната среда ни обвързва в едно ни взаимоотношение на взаимозависимост. Пожарите в Бразилия, Австралия, на повдигане нивото на морето, обезлесяването, мината дейност, е, прекомерния риболов, е, отпадъците. Всичко това са проблеми, които не трябва да оставаме на следващото поколение. Скорис не е анатема за халкидики. Това е проклетието на Гърция заради разви... економическото развитие, е, което пренебрегва устойчивото развитие. Тук става дума за нещо много неприятно, за една не, е, неприятна истина. Държавен егоизъм, липса на прозрачност, разпадащи се политически институции, правителства, които разпродават публичните богатства, деморализират местните общности, нарушават човешките правда, замърсяват, права, извинете, замърсяват и поставят е, реална заплаха за хабитата, биоразнообразието, флората и фауната, а и за човешкия живот и здраве. Въздействието на минодобувната дейност в област, където има и много земетресения, е, дава като резултат загубата на 4130 ара гора прахът, който ще бъде произведен, ще е около над 3000 тона на част. Ще бъдат изпомпани 480 кубични метра вода на час. И това ще бъде сериозно за подпочваните води. Е, ще има и замърсяване с сърниста киселина и тежки метали. Те са отровни. Дори при ниски концентрации. Тоест, как точно можем да не се замисляме какво ще е въздействието на човешката намеса върху природата и как можем да отричаме правото на местната общност да подлагат под въпрос действията на правителството си. Преди три години бе е, направено изслушване по тази петиция и е, кметство Аристотелис е, подчерта, че този проект нарушава принципа на устойчивост, а също така и правото на развитие на околната среда, общността и економиката. За съжаление обаче, Грихтското Министерство на околната среда и на здравеопазването не са отговорили. Уважаеми депутати, аз съм тук днес, за да отправя една молба да спрем е, разрушаването на околната среда в Халкидики да остане отворена петицията, защото се нарушават съответните директиви и да настояваме а, за отговор на правителството в резултат на тези нарушения и неизвършването на проучвания на околната среда. Вие можете да а, станете свидетели и на опустошаването на природата и на социалните разделения, които се получават там. Освен това, има а, статия в френския вестник Либерасион от а, 2013 година, че Хората от този регион а, избраха една позиция на горди хора да дадат пример за всички, които имат амбиция да а, преодолеят варварството на пазара. Благодаря, господин Адамополос. Сега ще чуем оценката на комисията. Господин Янис Кониотис. Euh, и слушахме с интерес коментарите на вносителите на петицията и очакваме и допълнителни писмени коментари. Да видим те какво ще кажат. Ние споделяме загрижеността на вносителите, защото действително естеството на проекта може сериозно да застраши околната среда. Затова трябва и да се оценят по адекватен начин последиците. Имаше и е, много е, искове срещу гръцката държава в такъв смисъл. Не, не знаем кога ще се произнесе съдът, но от 2013 година Държавния съвет излезе с е, решение, че е, процедурата според е, директивите за местообеданията е спазена, е правилна и изискванията са били адекватно изпълнени. Но стана ясно, че мненията, има голям разнобой в мненията и очевидно проектът е много дискутируем. Във всички случаи мога да кажа, че с това си е, решение е било разгледано и една оценка на въздействието на околната среда, където се е, твърди, че въздействието ще е само върху 0,4% от зони натура и още по-малко ще е въздействието върху флората и фауната. За това е било взето заключението, че въздействието върху зона от Натура 2000 ще бъде минимална. Това е решението на Държавния съвет. Малко по-ново решение от миналата седмица всъщност анали... анулира министерското решение и е, заключава, че съответния проект може да започне да бъде разработван. Очакваме сега решението на Върховния съдия в Гърция. Комисията ще наблюдава положението. Както казах, това е един сериозен проект, който може да има и сериозни въздействия, които трябва да бъдат съответно проучени. Но във всички случаи трябва да уважаваме и е, решенията на инстанциите на националното законните съдилище. Благодаря. Давам думата за обсъждания сега. Госпожа Алкен. Е- Благодаря, госпожо председател. Наистина съм удивена. Като че ли комисията проявява голяма неохота по този случай. Минодобивното дело, знаете, е такова по своето по своята същина, че много често се стига до катастрофи, особено при добива на злато. Знаете, имаме пример от миналата година. Чакахме, чакахме и всичко в крайна сметка се обърка. И в крайна сметка ние действаме като едни обдукционисти. Действаме, когато всичко е приключило вече. Мисля, че би трябвало да гарантираме, че европейското законодателство се взима предвид, когато се правят национални закони. Екологичното ни законодателство винаги е на риск. Комисията трябва да е много по-категорична. Орхуската конвенция също не се зачита. Гражданите вносители не са имали достъп до документи. Вие смятате ли, че Орхуската конвенция е спазена? И освен това, Обръщам се отново към комисията. Смятате ли, че е уместно да казвате следното? Имало е оценка на въздействието, ама е била ограничена и можем да я разширим и така нататък и така нататък. Не знаем много какво вършим, но следим положението. Е така ли се зачита европейското законодателство? Знаем, че добива на злато е изключително проблемен. Знаем го от България – още веднъж оставаме с вързани ръце. Това ли са всички инструменти, с които можем да откликнем на тревогите на гражданите? Вие наистина ли смятате, че тук е зачетено европейското законодателство? Европейското законодателство, знаете, винаги има примат. Благодаря, Маргрете. Господин Винце. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. Аз смятам, че добива на злато наистина оказва много сериозно въздействие върху околната среда. Ако погледнем моята страна и условията, при които се добива злато в нея, трябва да кажем, че през 2000-та година станахме свидетели на истинска екологична катастрофа. Тя засегна и Румъния, и Унгария. В резултат на тази катастрофа Европейския парламент прие една резолюция и съответно започна проучване на последиците от добива на злато като цяло – защото процесите свързани с добива на злато наистина представляват сериозен риск за околната среда. Това въжи най-вече за замърсителите, които се изхвърлят в почвата и атмосферата след като приключи процеса. Освен това много се променя ландшафта. Картините, които видяхме, го доказаха и то по един много добър начин – понякога са засегнати и местообитания и зони в Натура 2000. Имаме очаквания, естествено, държавите членки да добиват злато, не можем да отхвърлим с лека ръка златодобива, но ако погледнем въздействието, екологичното въздействие на добива на злато и въздействието върху живота на хората – ще видим, че то е толкова голямо, че естествено би трябвало да поставим акцента върху намаляване на рисковете. Ако разгледаме възможностите за правни действия, аз също смятам, че комисията следва да действа изключително категорично и да защити европейските интереси в областта на околната среда. Съответно, ние също сме съгласни, че тази петиция не трябва да се затваря. Благодаря. Уважаеми колега, следващия, който ще се изкаже е господин Арванитис. Е Благодаря. Когато Ска Келер посети този район, тя загуби ума и дума. Всички, които са посещавали този район, общо взето губят ума и дума. Аз също съм бил там. Работил съм като журналист и съм работил по този проблем в качеството си на журналист. Проблема е много голям. Засегната околната среда, засегнат е живота на хората, Засегнато е нашето културно наследство. Колко струва живота в крайна сметка? Колко златни къса струва живота? Искам да кажа, че опустошаването на този район, замърсяването на подпочвените води, разрушаването на селища няма как да се сложи на везната, а на другата везна да се сложат 1600 работни места. За да се получи къс хляб, който да сложиш на масата си, не е достатъчно само да имаш работно място. Аз съм съгласен с изказалите се колеги, независимо от коя партийна група идват. Искането е изключително уместно. Никой няма съмнение относно логиката на искането. Гражданите подкрепят тази петиция. Предишното правителство много забави ответната си реакция и мисля, че то трябва да бъде подведено под отговорност. Сега вече имаме политическа обстановка, която е по-различна. Необходимо е да изпратим наблюдатели. Комисията ЕМВИ трябва да види какво се случва и ние трябва да изпратим делегация, за да се уверим с очите си какво се случва там. Става дума за политиката на Европа в областта на околната среда. Виждате каква екологична криза има в целия свят. Мисля, че парламента и комисията могат да изиграят много важна роля тук. Искам да кажа следното. Независимо от това какво ще се случи в Халкидики и в Скориес, съвсем легитимно е да очакваме, че съвсем скоро ще се стигне до прехвърляне на проблема в Македония, в България и така нататък. Следващия оратор, господин Николао Алаванс. В този конкретен случай, свързан с добиването на злато в Скориес, става дума за един монопол. И този монопол, действащ на Халкидики, не за първи път е обект на дебат. След като правителството на Сириза прие да има златодобив в този район. Днес правителството на нея демократия подкрепя големите консорциуми и се опитва да замаже по някакъв начин успехите постигнали от намесата на хората. Имаше стачки, имаше демонстрации на синдикати, на обикновени хора, много петиции бяха внесени не само тук, на други места, в гръцкия парламент също. Комисията като че ли макар че винаги твърди, че защитава околната среда, точно в този случай не, не действа. Тя приема онова, което се случва. Виждаме от внесените документи, че има отрицателно въздействие върху здравето на хората. Според научни оценки, направени от университети и от независими учени, онова, което се случва в района, може да доведе до постоянно необратимо а, нарушаване на екологичния баланс в този район. Какво се плаща на работещите? Всъщност, стотинки се плащат. Има и много трудови инциденти. Това не е тайна. Комисията поясни какво означава гъвкави условия на труд. Мисля, че компанията, която разработва тази златна мина, точно по този начин тълкува тези гъвкави условия на труд. В Гърция съдилищата най-често подкрепят големите компании. Техните искове, техните интереси, особено когато на карта са засложени големи интереси. Там става дума за залежи от около 160 тона. А в банката на Гърция, в нейните трезори, има само около 149 тона. В този конкретен случай има и изнудване. Беше казано, че ако бъде принудена компанията да освободи работници, тя в крайна сметка ще закрие още две фабрики, които също и принадлежат. Миналата есен в района валя много дъжд. И съответно станахме свидетели на това как реките започнаха да носят много-много различни замърсители в коритата си и по течението си. Що се отнася до Действията на гръцкото правителство за оползотворяването на различни типове отпадъци, те са изключително неправилни. В този район има и земетресения. То е земетресен, много често има подобни явления. Ако се случи земетресение, може да си представите какво ще се случи. Всъщност трусове има почти постоянно. Така или иначе много трудно се отглеждат култури в този район поради сеизмичния му характер. По всички тези причини смятаме, че действията на тази фирма, която добива злато, е срещу, са срещу е, интересите на хората и срещу интересите на околната среда. Ако имахме централно планирана економика, нямаше да използваме печалбата като основен критерий. Нямаше да поставяме на карта околната среда. Би трябвало да използваме като основен критерий защитата на работниците. Тук има едно противоречие. Има една битка между монополите и гръцкото правителство. От една страна интересите на хората. Петицията трябва да остане отворена, трябва да се вземат преди всички факти и да се отчитат и тревогите на местното население. Благодаря. Благодаря господин Аджиус Салиба. Благодаря. Искам да благодаря на вносителите за това, че дойдоха тук. Напълно съм съгласен с вносителите. Те казаха, че когато говорим за разрушаване на околната среда с такива мащаби, както в Скорис, в Халкидики, не става дума в крайна сметка само за гръцки проблем. Става дума за европейски проблем, за трансграничен проблем. Затова мисля, че тази петиция следва да бъде оставена отворена трябва да се окаже натиск, по-голям натиск да се изправи, е, изпрати извинете, писмо на гръцкото постоянно представителство за повече информация. Тази петиция, освен това, трябва да се изпрати на Комисията по околна среда. Искаме допълнителна информация, искаме петицията да не се затваря, искаме да продължи натиска върху гръцкото правителство. Благодаря господин Салиба и аз искам да кажа няколко думи. Комисията разчита на конкретни дела. Позовава се на такива дела, които са заведени в Гърция. Моите колеги погледнаха индекса за правосъдието в Гърция за 2019 година. Той показва, че на първа инстанция дела с административен характер се гледат за около 500 дни, на втора инстанция за 700 дни, на трета инстанция за около 1000 дни. Значи, средно, ако приемем, че делото ще се гледа на всички инстанции, това ще бъде около 2000 дни или 6 години. Виждате, няма как да чакаме 6 години. Така или иначе, трябва да се намери решение в разумни времеви срокове. Това се казва и в хартата на основните права. Така че аз също смятам, че Комисията и Европейския съюз като цяло не могат просто така да обърнат гръб на проблема. Значи, заключението е, за последна дума. За последно изказване ще имат думата по за две минути вносителите. И двамата ще се изкажете, така ли? Добре, значи по две минути на човек. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Знаем, че подобни въпроси принципно се разглеждат от националните съдилища. Нашата петиция обаче се основава на твърдението, че тук не се спазва европейското законодателство. Върховният съд в Гърция приема гръцкото законодателство за водещо, а не европейското. На следващо място. В много случаи Държавния съвет взима решение на много късен етап. Говоря за подобни случаи. Това е основната причина, по която ние внесохме петицията пред вас. Ние знаем каква е какви са правомощията на различните съдилища, на гръцките съдилища, на Европейския съд. Знаем и какви са правомощията на Европейския парламент. Аз съм тук от името на всички вносители на петицията и бих искал да призова за това петицията да остане отворена. Тя трябва да бъде разгледана от вашата комисия и от комисията по околна среда. Би било добре да се изпрати и делегация в региона да се разгледа онова, което се случва. Поговорете с обикновените хора, поговорете с учените, които вече 15-20 години разглеждат проблемите на минното дело в Халкидики. Благодаря и 10 минути не съм използвал, между другото. 3 секунди казва председателката, 10 секунди казва оратора. Няма значение. Думата има господин Сотириус Адамополос за 2 минути. Благодаря, госпожо председател. Няма да използвам пълното време, което ми е отпуснато. Бих е, искал да благодаря на всички, които подкрепиха днес тази петиция. Много се радвам, че има споразумение или по-скоро единна позиция между депутатите от различните партии. В заключение бих искал само да цитирам доклада написан от университета в Солон. В този доклад се описва въздействието на минното дело в този район на Халкидики и там се казва, че въздействието е значително и необратимо. Благодаря, благодаря. Мисля, че можем да приключим по тази точка. Имаме единодушие. Доколкото разбрах, не ни харесва факта, че комисията се опитва да се скрие по някакъв начин и призовава за намиране на решение на местна почва. Не, комисията трябва да продължи със своите действия. Затова с оглед на голямото въздействие на проекта върху околната среда, ние призоваваме комисията да продължи своето разследване Искаме освен това комисията да даде информация за това дали проекта отговаря на изискванията на директива 42 от 2001 година. Тази директива постановява, че трябва да се направят стратегически екологични оценки. Госпожо Алкен, искате думата. Давам вие. Относно Орхуската конвенция. Оставам с впечатлението, че групите не са получили достъп до съответните документи. Ако не са ги поискали, то добре. Но доколкото разбрах, не са имали достъп вносителите до документите, свързани с конвенцията. Председателката. Значи директивата от 2001 година и Орхуската конвенция. Добавяме. Обръщаме се към комисията. Моля да вземете предвид това наше решение. Благодаря. Добре е, че председателката Долорес Монсерат вече е тук. Дава ми водещата роля. Hello, good afternoon. I'm sorry for my Здравейте всички. Съжалявам, че така се забавих, но полета ми закъсня заради буря в Испания и така продължаваме нашата работа. Шеста точка. Ще говоря на испански язик. 2018. Това е петиция 0668-2018 година, внесена от носител българско гражданство относно предполагаемото нарушение на европейско право, регламент и директива. Съответно, регламент 1698-2005 година, директива 2009 година. Дали вносителя тук не зная, но може би ще дадем думата на комисията най-напред. Господин Пиел Люек. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за предоставената ми възможност да отговоря на вносители от името на комисията. Накратко, при положение, че е, не е тук носителя, има а, предполагаемо допускане за нарушение на европейско право а, във връзка с малки а, с, схеми, възобновяеми източници – Позволете да кажа следното напълно. Комисията напълно подкрепя принципа, който се изразява от вносителя – а именно, че държавите членки, когато създават схема за подкрепа и подпомагане, тя трябва да бъде стабилна, да бъде предвидима в максимален степен и да бъде предвидима относно инвеститорите. Това е нещо много важно. Това е принцип, който комисията изразява няколко пъти вече. И преработването на директивата – съответно 2018 година въведена, въвежда нов член, тя е за възобновяемите енергийни източници, именно е, възпрепятства държави членки да подправят, да променят своите схеми, ако това ще а, е, окаже негативно въздействие върху съществуващите проекти. Така че това е директивата възобновяеми 2018 съответно промяната. Що се отнася до конкретния случай, внесен от носителя, трябва да се анализира в контекста на на сегашна и бивша директива Възобновяеми източници 2008 година. Важно е да си припомним два факта тук – държавите членки имат правно задължение до 2020 година да отговорят на конкретен дял възобновяеми източници 16% в случая на България и на второ място задължение да имат мерки, които ефективно да са създадени, за да се гарантира, че до 2020 година могат да се изпълнят конкретни криви или траектория за развитие. Е, държавите членки нямат конкретно задължение във връзка с е, схемите за подкрепа в този смисъл. Могат да използват различни инструменти във връзка с ВИ и няма задължение единствено и само за схеми за подкрепа. И на второ място, България е над тази траектория, която е очертана индикативната крива в директивата 2017 година тя бе над нивото, което се изисква за 2020 година дори. В този контекст комисията стига до заключението, че няма нарушение във връзка с промяната на схемата за подпомагане, тъй като няма правно задължение на първо място да има подобна схема, която да е създадена и освен това условията, които са свързани с измерване на дела и дали той е постигнат, е неприложим в този контекст, тъй като България изпълнява посочения дял в индикативната крива. И накрая, що се отнася до защитата на законосъобразните очаквания. Да припомним а, практиката на а, Европейския съд. Този, това, този случай може да се тълкува самостоятелно и в привръзка с конкретно законодателство, когато става въпрос за аспекти отвъд националното законодателство във връзка с националната схема за подпомагане. Така че операторите необоснователно имат подобни очаквания и когато обстановката може да се подобри, имайки предвид националните компетентни органи със съответно техните правомощия. Това се прави и такъв е случая сега. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. И сега ще дам думата на членовете на комисията. Господин Радев, моля. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да взема кратко отношение по темата. Не съм съгласен с твърдението на петиционерите, че България чрез прекратяване на схемата за подкрепа на ВИ не е изпълнила задълженията си съгласно правото на Европейския съюз. Съгласно Директива 2009/28/ЕО е държавите членки имат задължението да изпълнят националната си цел за потребление от възобновяеми източници през 2020 година, както и задължението да въведат мерки, предназначени да гарантират, че делът на енергията от възобновяеми източници е равен или надвишава индикативната цел, но те нямат задължение да прилагат схеми за подпомагане. В съответствие с член 3 от същата директива, схемите за подпомагане са само един от инструментите, които могат да бъдат избрани от държавите членки за постигане на обвързващите национални цели, установени от директивата за дела на възобновяема енергия в брутното крайно потребление на енергия. Тук, иска, тук бих искал да отбележа, че според данните на Евростат за 2017 година България е една от показателите за постигане на националната си цел през 2020 година, като делът на възобновяеми енергийни източници, достигнат в България през 2017 година, е 18,7%, надвишаващ предвидената индикационна цел за 2015 и 2016 година, която е била 12,4%, и надвишаваща дори националната цел за 2020 година, която е 16%. Нещо повече, към момента се постига съответствие на прилаганите съучителни мерки с насоките в енергийната политика на Европейския съюз за интегрирането на пазара на енергията от възобновяеми източници. В случай на промени в схемата за подпомагане като такива, няма нарушение на Директива 2009-28 и това е установено също в отговора на Европейската комисия до Европейския парламент, получен на 29 март 2019 година. В допълнение на това, съгласно член 3, параграф 2 от въпросната директива, основното условие за разработване на мерки като схеми за подпомагане е държавите членки да гарантират че делът на възновяема енергия е равен или надвишава индикативната цел, посочена в част Б от приложение 1 към самата директива. В момента България е изпълнила тези свои задължения, поради което смятам, че петицията е неоснователна и призовавам за нейното затваряне. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Ms. Auken. Благодаря, госпожа Алкен. Absurd, Малко абсурдно е всичко тази година. Е, климата беше толкова много в фокуса, е, имайки предвид и нашите избори. И сега сме тази година и е, България казва, добре, имахме 18% цел, скромна цел, постигаме. Това значи ли, че трябва да спрем? Сега, наистина, как точно да подходим, що се отнася до субсидирането и на другите енергийни източници? Е, комисията ни казва, че е, не е добре да използваме въглища, е, какво ще направим във връзка с атомната енергия и прочее. Други други. Трябва да намерим някакъв начин да отговорим на въпроса и вие, както казахте преди малко – нужно е да се намерят други пътища. Кои са тия други пътища? Как да гарантираме сигурност на инвестициите? Няма как да се инвестира в тези източници, ако няма сигурност. Сигурността на доставките е нещо изключително важно. Не бива да променяме непрекъснато системата и целите си. И ето сега има зададена цел високо в нашите приоритети от години. Чакам да стигнем до тази позиция. 80%, 2020, добре, 20 та година вече е, ние сме в 20 та година, докъде сме стигнали, какво значи ние не искаме ли да вървим по-нататък, да бъдем още по-амбициозни. Дали е добре, че една държава казва, ето добре, ние спираме тази година, защото не е нужно да предприемаме нищо повече. Сега е, работим по Зеления пакт, а трябва да подходим наистина адекватно в нашите стратегии. Благодаря. Госпожа Зденока. Uh, е, have... Аз е, също имам опит от нашата страна, Латвия. И мога да кажа, че скандал там беше много голям с използването на подобни програми за подпомагане на малки ВЕЦ с много висока цена на енергоносителите. Без да има обосновка. И е, общественото мнение за зелената политика се очерта много негативно. Действително има принцип на субсидиарност, но комисията трябва да контролира как се развиват нещата и изпълняването само на националните цели не е достатъчно, ако подобни програми не са добре позиционирани във времето или обосновани, трябва да коментираме и да повдигнем и своите безпокойства, което правят и вносителите на петицията. За това считам, че е добре е този въпрос да бъде разгледан и в подробности, да не се затваря петицията. Благодаря. Чисто правно казано, България не нарушава директивата 209 Става дума за чиста защита на инвестицията, направена от името на българските граждани и в, в така съответствие с а, програмата на Комисията за Зеления пакт. Предлагам да остане отворена петицията и комисията да я погледне и в един следващ момент. Следващият оратор, благодаря. Няма вносители от, на петицията. Тук чухме мнението на комисията и на евродепутатите. Ще оставим коми, петицията открита. Няма друго предложение, освен тя да остане отворена. Затова нека да се обърнем и към комисията ИТРЕ. И с което преминаваме към следващата точка от дневния ред. Петиция 0838 от господин Клаус Самър, Германия, за МПС и съответно оборудване за зареждането им от, електро... от мрежата. Тук е вносителя на петицията. Добре дошъл. Имате 5 минути да представите петицията си и ще се обърнем и към комисията. И накрая имате 2 минути да приключите. Заповядайте. Um, Благодаря. Ще продължа на немски. Um, Искам да ви напомня за Фукушима, за ядрената катастрофа, за цунамито. А, какво е общото между това, което казвам и автомобилите? по онова време японската, японската извинете, индустрия взе решение да превърне а, зарядните станции за електроавтомобили в реверсивни такива. Тоест, електрическите автомобили, благодарение на такива станции, можеха и могат да връщат обратно част от електричеството в системите. В Европа ние нямаме проблем с цунамитата. В Европа обаче ние имаме достатъчно много ВИ. Знаете, че Европейския съюз има за цел да насърчава ВИ, само че много често използването и разработването на ВИ води до нестабилност. Какви са разходите за стабилизиране на мрежата само в Германия? В 2018 година те са около 1200 милиарда, милиона, извинете. При подобни реверсивни системи за зареждане не само се дава възможност да се зареждат електроавтомобилите, но и чрез връщането на електроенергията да се стабилизира системата. Това е много техническо по своя характер, осъзнавам го. В Япония и в Азия Стандарта вече е на лице и мисля, че това е нещо изключително разумно. Нещо подобно трябва да се въведе не само когато имаме ядрени катастрофи, но и просто с цел стабилизиране на мрежата навсякъде. Европейската система за зареждане на електроавтомобили, позната като комбинирана система за зареждане или CCS, не е в състояние да осигурява такава реверсивна функция – в Германия през последните 10 години искаме да пуснем на пазара около 10 милиона електроавтомобили. Те трябва да тръгнат и по улиците. 20% от японските автомобили, които са по европейските пътища, могат да допринесат за стабилизирането на мрежата, но останалите 80% не са пригодени да допринесат за стабилността на, на мрежата. Аз лично смятам, че това е лудост. Как може да има такава липса на и да не се гарантират съответните стандарти? Попитахме производителите какво смятат по въпроса. Те казаха, че работят по темата, но няма нормативна рамка и съответно няма да интегрират подобни системи за зареждане. Значи, очевидно политиците трябва да принудят производителите да действат. Има, значи, десетки милиони превозни средства, които не могат да а, стабилизират мрежата чрез реверсивен поток. Затова аз призовавам петицията да не се затваря, трябва да се вземе отношение по проблема. Частната индустрия би трябвало да бъде принудена да действа. В Великобритания, например, за първи път вече се разработват такива проекти, познати като V2G. Има и една норвежка публикация, която говори за интегрирането на превозните средства в самата мрежа и за това докъде е стигнала Европа. Основната идея е в крайна сметка реверсивните системи за зареждане да бъдат интегрирани в мрежата. Трябва да се намери стимул за индустрията да действа. Подобни стандарти трябва да бъдат интегрирани. Ако не се случи това, а то до сега не се случва, мисля, че петицията трябва да остане отворена. Това е, което исках да кажа и приключвам. Благодаря от името на комисията. Думата има Сабин Кломп. Mm, um, Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря и на носителя. Действително много е, е важна ролята на стабилизиране на мрежата за декарбонизиране. Е, това се подчертава и в Зеления пак. Затова се очаква е, броя на, МП, на електрически МПС да се увеличи в бъдеще. И в такъв смисъл те трябва да бъдат достатъчно интегрирани в електро преносната мрежа, което е и предизвикателство, и възможност. И именно за такава тема говори днес вносителя на петицията, а именно възможността да се използват акумулаторите на електрическите коли за стабилизиране на мрежата защото колкото повече възобновяема енергия се подава в мрежата, толкова повече това ще продължи да е важно. Комисията е напълно наясна с проблема ВТГ, т.е. МПС, е, свързано с мрежата и необходимостта тази е, технология да се е, превърне в по-ефективна. Има прието с закон, законодателство от двамата законодатели и там се говори за участие в пазара, така че не само да се създадат технически възможности за предоставяне на услуги ЕТОГЕ, а и съответни устройства. Вносителето, вносителят казва, че има такива търговски услуги в Европа, в Нидерландия, главно с използването на японската марка автомобили Nissan. При инсталирането трябва да се има предвид, че проблема е как съответния модул на електроколата ще се свързва с електрическата мрежа. Има един модел, разработен в Япония и някои производители, особено на Азия, в Азия, използват подобна технология. Освен това, в Европа се е, използва система за зареждане и в новото законодателство и в директивата за альтернативни е, инфраструктура е, ще се предвидят изисквания за инсталации за зареждане. Ако има задължителни изисквания в колите да има услугата V2G, това ще се отрази на конкурентноспособността на колите, защото тогава те трябва да се съобразяват с друг вид стандарти. Сега съществуващия стандарт е, е вето С. И в момента няма възможност да се, усъвър... да се осъществява реверсивно зареждане – Очаква се да се предоставят такива услуги в пунктовете за комбинирано зареждане до 2025 година. Така от и гледната точка на законодатели, е, тъля директивата за инфраструктура за електрическите коли ще се разгледа въпроса за връзката между устройствата за зареждане и мрежата, за да се види има ли нужда от законодателство, което да премахне пречките за предоставяне на услуги от типа V2G. И в заключение, според нас услугите ВТОГ ще започнат да стават на дневен ред около 2300 година, когато ще се увеличи значително броя на електрическите коли. И затова в момента проблема е не толкова услугата ВТОГ, а интелигентно зареждане, т.е. да се променя цикъла на зареждане, за да се отчитат и външни въздействия. Тоест, ако, защото ако всеки започне да си зарежда колата в къщи, когато се прибере 6 часа, това ще доведе до прекомерно натварване на мрежата. Благодаря. Господин Тулиус има думата от комисията. Well, thank you. I don't have that much to add, really. Uh, maybe... Нямам какво толкова да добавя, може би едно съображение. Важно е да си дадем сметка, че когато става дума за интелигентно зареждане, елемента на интелигентност е, е в зареждащото устройство, а не в колата – така че като се е, преразглежда директивата за альтернативна инфраструктура, би следвало да се предвидят съответните изисквания за зареждащите устройства. Те да бъдат интелигентни и посредством тези е, устройства да може да се управлява зареждането или разреждането на автомобила и както каза Сабина, също и е, системата за връзка между зареждащата система и самата кола. Според е, европейското законодателство, стандарта е CCS. Той се инсталира в момента и при зареждащите пунктове. И е, въвеждането на този задължителен стандарт – всъщност дава сигурност и на производителите, и на ползвателите, че системите са взаимно съвместими. съвместими. Тоест, стандарта CCS е законодателно изискване от европейското законодателство. За това трябва да се поддържа този стандарт. И за да има и съответната оперативна съвместимост в Европа. Естествено, в следващите няколко години е важно да се спазва този стандарт и да се отчита този аспект и при преразглеждането на директивата за альтернативна инфраструктура. Благодаря. Сега думата имат депутатите. Well, uh, obviously it's a very, uh... Господин Винце от ТНП. Въпросът е изключително технически. Онова, което чухме от комисията е изключително полезно. Благодаря на комисията. Мисля, че те допринесоха за това да разберем какъв е проблема. Значи, доколкото разбирам, не имаме европейски стандарт относно зарядните станции за електрически автомобили – Необходимо обаче да помислим какво ще стане след няколко години. Аз мисля, че целта до 2030 година може и да не се окаже адекватна. Може да се наложи да премислим въобще е, функционирането на системата. Зеления пакт определено ще даде тласък на използването на електрически автомобили в едните години. Гражданите ще бъдат окоръжени – да използват електрически автомобили. Много е важно, естествено, индустрията да има сигурност. Тя трябва да знае в каква посока ще инвестира и на къде ще вървят интелигентните технологии. Въпреки това обаче трябва да се отбележи, че е необходимо да има оперативна съвместимост между различните е, автомобили, произведени в Япония, Европа и така нататък. Нашите автомобили трябва да могат да излизат на световните пазари. Започнахме дебата за зарядните устройства за смартфоните. Много е важно да има стандарти, в това отношение и съответно е важно да има и стандарти за зарядните устройства за електроавтомобили. Мисля, че е добре тази петиция да не бъде затваряна. Зеления пакт отваря много врати. Необходимо е да насърчаваме интелигентните, ефективни решения за благото на цялото човечество. Благодаря, господин Салиба. Благодаря на вносителя за презентацията, благодаря на комисията. Имаме нов а, стандарт. Това е така, но трябва да търсим още по-екологични, още по-устойчиви възможности за развитие. Затова мисля, че тази петиция трябва да бъде отворена, да не се затваря и да се препрати на комисията ИТРЕ. Госпожа Алкен, и аз съм съгласна с изказалите се. Удивявам се, че трябва да се е, сътворява законодателство. Всъщност от интерес за самата индустрия е да действа тя. Понякога трябва да сме смели и да заложим на иновациите. Някои страни все още живеят в епохата на дизела и бензина, като че ли нищо не се е случило. В някои страни изобщо не се води дебат за климата, няма да ги споменавам. В а, някои държави, знаете какво се случи с автомобилната индустрия. Трябва да не затваряме петицията, да я препратим на комисията ИТРЕ. Дали е необходимо обаче да създаваме ново законодателство? Вероятно е необходимо, но това ме удивява. Благодаря вносителя, господин Самер. Имате две минути за да приключите. Благодаря. Благодаря. Е, съвсем накратко, във връзка с е, плана на комисията. Значи, 10 е, години трябва да чакаме и да имаме 1 милион автомобили по улици, тогава действаме. Така ли? Това не е разумно. Стандарта Шадемо не е европейски стандарт, беше казано. Защо да не го превърнем в европейски? Принципно стандарта Шадемо беше казано не функционира в Европа. Само, че той функционира. Проектите на Ветог в Европа работят с 80% от средствата. Не става дума само за техника, свързана с самите зарядни устройства. Необходимо е да се отчете те техниката, която се инсталира в самите автомобили. Нима трябва да преработваме автомобилите, които вече са на пътя. Това е твърде скъпо. 8 милиона автомобила трябва да преустроим. Така ли? Комисията каза, че трябва да се интегрира реверсивното зареждане в съществуващия стандарт. Това е ясно. Дори и това да стане, обаче ще отнеме 2 или 3 години да се случи нещо подобно. Наистина ли отново казвам, можем да очакваме 8 милиона автомобила да бъдат преустроени? Те всъщност по никакъв начин сега не са интелигентни, те са изключително глупави. Точно обратното. Аз мисля, че трябва да се променят нещата, трябва да има норма в това отношение. Благодаря. Благодаря. Благодаря на вносителя. Аз е, чух онова, което вие ни казахте. Чух онова, което комисията ни казва. Мисля, че трябва петицията да остане отворена. Ще поискаме от комисията ИТРЕ да изготви становище. необходимо е да се създаде необходимата технология и съответно зарядните станции и превозните средства да бъдат адаптирани към новата технология. Благодаря. Преминаваме нататък към точка 8. Става дума за германска петиция от името на Deutsche Reisenbahn Freunde, германска общност на приятелите на железниците, относно изменение на закона за данъка върху оборота за различните видове транспорт, туристическия трафик. Вносителя го няма, затова ще дам думата на комисията. Думата има господин Кубица. Благодаря, е, госпожо председател. Вносителя иска две неща. Става дума за ДДС в областта на транспорта. Той иска конкретни ставки за конкретните типове транспорт. Освен това, той иска да се промени мястото на данъчно облагане. Относно ставките, държавите членки могат да имат стандартни ставки и намалени ставки, т.е. вече има гъвкавост в тази връзка онова, което иска докладчика е възможно. Не е възможно да има нулева ставка обаче. Комисията предложи през януари 2018 година нови правила, които дават възможност за повече гъвкавост и позволяват и нулева ставка. Т.е. в този конкретен случай може да има нулева ставка за железопътен транспорт, намалени ставки за автобусен транспорт и съответно увеличена ставка за самолетния транспорт. Предложението се обсъжда в съвета. Дебата ще бъде Следващия дебат ще бъде през януари по време на новото харватско председателство. Ще видим какво ще стане. Ще мине време преди да се вземе решение. Така или иначе. Втория въпрос е малко по-сложен. Къде да се облага пътуването? Сега облагането е свързано с изминатото а, разстояние. Когато влезе в сила законодателството за вътрешния пазар, още през 1992 година комисията каза, че мястото на облагане трябва да е мястото на отпътуване. Държавите членки тогава имаш, имаха възможност да приемат това предложение, но те не го приеха. Отново казвам, става дума за 1992 година. И тук, между другото, това е искането и на вносителя. По това време обаче, през 1992 година, ДДС ставките бяха неокончателни. Държавите членки трябваше да договарят ставки и съответно минимум за вътрешния пазар. Комисията сега е предложила правила за дефинитивна система. Това обаче е голям мащабен проект. Първото предложение в тази връзка, което се появи, първото ново предложение, е, се ограничаваше само до доставянето на стоки. За сега нямаме предложение във връзка с услугите. Е, нямаме ново предложение, както казвам, но знаете, че комисията е, оповести, че ще предприеме подобна инициатива в рамките на цялостния нов план за действие в областта на ДДС. Ние смятаме, че трябва да има общи правила. Дори в сферата на ДДС. Общи правила вече има, между другото, в областта на ДДС, но що се отнася до пътническия транспорт, той все още е изключение. Що се отнася до превоза на стоки, има по-голяма нужда там от общи правила. Те се облагат в страната си по происход. Сега обаче няма нужда от дефинитивна система за сферата на услугите. Това е, няма да отнемам повече време. Благодаря. Това беше изказването от името на комисията. Сега от името на парламентарните групи господин Винце. Мисля, че обясненията на представителя на комисията са релевантни и валидни, би трябвало да ги приемем. Определено ДДС е в правомощията на държавите членки. Добре е, че има гъвкавост на европейско ниво, добре е, че държавите членки могат да избират. Естествено, Въпросът може да продължи да се обсъжда. Общественият транспорт също е част от Зеления пакт. Всичко, което обсъдихме днес, е свързано с Зеления пакт и имаме нужда от гъвкавост в тази област. Знаете, че говорим за данъчно облагане върху авиационното гориво. Тук също може да тръгнем по пътя на нови разпоредби за ДДС. Мисля, че петицията не трябва да се затваря мисля, че трябва да чуем и становището на релевантната комисия. Итре ли е? Не, Итре Тран ми казват. Добре, Тран. Благодаря. Госпожа Алкен. Ние, зелените, естествено, в този конкретен случай подкрепяме и комисията, и вносителя – трябва да чуем и други становища. Железопътният транспорт в Европа има проблеми. Мисля, че трябва да направим изслушване заедно с Тран по този въпрос. И естествено, петицията не трябва да се затваря. Добре, тогава чухме изказванията на колегите, чухме Европейската комисия. Тази петиция ще остане отворена можем да поискаме от комисията актуализирана информация. Най-вече, що се отнася до новото законодателство в областта на ДДС. Мисля, че плана за действие за ДДС от 2018 година ще бъде подложен на оценка този месец. Затова мисля, че би трябвало да получим повече информация в тази връзка и по-специално аспектите, свързани с транспорта. Що се отнася до казаното от госпожа Алкен, няма да затваряме петицията и ще обсъдим искането и на заседанието на координаторите. Стигаме до следващата точка, точка 9, петиция 274 от 2019, внесена от финландски граждани относно данъчното облагане на зареждането на електрически автомобили в Финландия. Вносителя не е тук, затова ще дадем думата в началото на комисията. Тук има двама представители на комисията. Дам думата на господин Турминен от ГД Таксот. Благодаря, госпожо председател. В тази петиция има два различни аспекта косвено данъчно облагане и друг аспект. Затова аз ще говоря по първия аспект. Вносителя се жалва спрямо новото законодателство в Финландия, според което зареждането на електрически автомобили в Финландия на работното място за сметка на работодателя в крайна сметка ще трябва да се отчита в данъчната декларация, която подава заетия. И той смята, че това е нарушение на правилата на хората, независимо за какви услуги става дума от страна на работодателя към заетия. Дали става дума за ваучери за храна и така нататък. В този конкретен случай обаче нямаме общностно законодателство. Държавите членки могат да действат както сметнат за добре. Ето защо Финландия въведе това данъчно облагане 30 евро на месец. Тази сума се добавя към облагаемия доход на получаващия тези придобивки. Тук няма обаче никакво трансгранично измерение. Не смятаме, че има дискриминаторно отношение по признак националност или пребиваване. Затова възможностите за действие от страна на комисията де-факто са нулеви. Мисля, че това е, което мога да кажа относно данъчното облагане. Сега давам думата на колегата. Uh, да, вносителят заразглежда и някои аспекти. Микрофон за ораторката, моля. No, yeah, now it's on. Yes, also raises разглежда някои аспекти във връзка с данъчното облагане на дизел и газ. И тук, имайки предвид частните автомобили, няма хармонизация в тази област. Нужно е единогласие, за да може да се отбележи напредък, така че има ясни предложения на комисията в тази насока. Държавите членки имат правото да облагат с данък, регистрационни данъци в е, това число, както и пътни данъци, при положение, че няма дискриминация пряка или непряка по отношение на продукти и участие на други държави членки в този процес. Тук нямаме индикация, че има дискриминация, която се проявява в Финландия, що се отнася до данъчното облагане за горивата. Има съответна директива за енергията с минимални ставки на облагане за различните енергоисточници и също така комисията работи по отношение на Зеления пакт, който се предвижда да бъде предложен през лятото на 2021 година. И възоснова на всичко това няма нарушение на законодателството в тази насока, така че комисията нищо не може да предприема в тази насока повече от това. То, толкова от мен. Благодаря. Госпож... Господин Яр, госпожа Аукен. Er äh, Всъщност не знам дали двамата ще осъществяваме Зеления пакт. Всъщност, аз мога да кажа и да затворим, и да не затворим петицията. Всъщност, това ще зависи от Маргарет. Какво смяташ ти? Естествено, ако ще отваряме петицията, трябва да знаем какви са основанията за това, за това решение. Ще те чуя само този път, Маргарет. Благодаря. Сега тук се засяга националното законодателство. Много недоволна бих била, ако се намесва германската индустрия от начина как точно облагаме автомобилите в Дания и точно как, как уреждаме частния транспорт. Е, така че бихме могли да го оставим в е, е, Зеления пакт, разбира се, предложението, но има различни аспекти, които трябва да се имат предвид. В крайна сметка, тук става въпрос за Зеления преход и лично аз тук проявявам съмнение, трябва да призная. Pues, pues, mi, pues mi opinión ¿no? y mi propuesta sería <laughs> cerrarla. Аз бих предложила да затворим петицията. И внимателно комисията. Виждаме, че въпросът не е в рамките на правомощията на комисията, а на държавите членки. В конкретния случай Финландия. комисията посочи, че няма положителна дискриминация или каквато да е друга дискриминация. Става въпрос за национално законодателство, така че предлагам да бъде затворена. Но господин Яр, госпожа Алкън, ако наистина настоявате да остане отворена, да изчакаме новата директива, данъчно облагане на енергийните източници, на енергията. Можем да подходим и по този начин, но предлагам да я затворим. Съгласни ли сте? Е, това е вашето предложение. Да остане отворена, предлагам аз, докато не разберем как стоят нещата с данъчното облагане. Значи ще остане отворена, но не е вечно. Ще изчакаме да видим зеления пакт, допълнителните издания на този пакт и след това ще вземем решение. Председателката, да, добре, в такъв случай остава отворена до момента, до който получим информацията за зеления пакт и съответната директива. Благодаря. Десета петиция се отлага по искане на вносителя. Точка 11 от дневния ред е специален доклад на Европейската сметна палата 14 от 2019 година. Обръщам се към представителите на Европейската сметна палата – е, е, госпожа Анеми Тутелбом, моля заповядайте тук отпред на президиума. Имате 10 минути, за да представите доклада пред нас. Е, този доклад е във връзка с общественото допитване на комисията, съвсем наскоро проведена във връзка с нашите дейности, дейностите на комисията по места. Заповядайте. Да, благодаря. 10 минути. Don't worry, don't worry. We have time. Не се притеснявайте, разполагаме с време. Добре дошла. Not working the chair. <laughs> Now, perfect. Толът изглежда неудобен. Заповядайте, имате съответно думата. Благодаря, благодаря госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Благодаря ви за възможността да представя пред вас Специалния доклад на Сметната палата споделете мнението си. Консултациите ангажират гражданите, но пък а, не са достатъчни по отношение на конкретните дейности. Тези дни а, наистина беше голяма радост от нас, че можем да получим поканата да говорим пред Комисията по петициите относно ангажираността и ангажирането на гражданите. Много важно е наистина комисията комисията да се обръща към гражданите по отношение на тяхното мнение и съответно Сметната палата да направи оценка на този инструмент. В самото начало на изказването си ще се опитам, ако може обаче някой да ми помогне с презентацията, не зная как точно да сме на екрана. Okay, so, yes. А да, благодаря. И така, е, най-напред искам да обясня защо направихме този одит. След това ще му представя обхвата, подхода, след това ще спомена какви са констатациите и препоръките ни. И така, защо предприехме одита? На първо място има член 11 от договора за Европейския съюз. Комисията има свое задължение да се допитва до гражданите и представителните асоциации във всички области на европейско действие, за да се проведат широки по обхват консултации консултации с гражданите, заинтересованите страни, за да могат те да допренесат до очертаването на политиките. И това е Бялата книга от 2001 година, където комисията е ангажирана да участва съвместно с гражданите, участниците. в нашата пък стратегия за 2018-2020 година на Сметната палата е същата. Също така и получихме конкретно запитване и молба, покана от комисията по петиции относно как гражданите гражданите могат да участват директно в законодателния процес на Европейския съюз. Обхвата на нашия анализ. Какъв беше той? Трябваше да установим дали консултациите са ефективни, дали наистина стига до гражданите, дали се използва съответно приноса на гражданите в последствие във връзка с разработването на рамката на комисията относно използването на добрите практики, дали комисията подготвя под съответно участието на гражданите, за да могат ефективно и лесно да участват в този процес, дали комисията анализира данните по един разумен, прозрачен начин, за да се представи предостави съответно обобщената информация и резултатите от допитването. И комисията извършва повече от 100 консултации годишни. Ние сме анализирали 26 през 2016-2018 съответно. Пет генерални дирекции са обхванати. И аудита ни включи, разбира се, и посещение на държавите членки, срещи с личен състав, държавни служители, служители на комисията и, разбира се, се консултирахме с групата на експертите. Направихме и проучване на очакванията, възприятието. Имаше конкретен брой участници в нашата извадка и получихме повече от 2200 отговори на въпросите. Какво установих? направихме. Първо, Що се отнася до рамката за консултации, тя се дефинира относно цели инструментариум за по-добро законотворчество и насоките за това – 2015 година са създадени. Юли 2017 година комисията обнови и одобри насоките, в които се очертават общите правила, как комисията би трябвало да се допитва до гражданите. 26 са консултациите като извадка и нашето проучване на перцепциите. Установихме, че около 2 трети от респондентите са удовлетворени от процеса на консултации. Високия стандарт на работа на комисията се признава такава и от а, участниците и комисията е първа за гражданите тогава, когато се ангажират с съответно държави и ОЕЦД. Следователно, изключително важно е да се учете това, като консултациите, какво установихме ние, ще го обясня по-късно. Ако погледнем на този екран, в дясно ще видите, че всъщност има доста малко достигане по места, т.е. много много от консултациите с 24, 27, 490, 1124 и проче хора, които са участвали само в последната с 4,6 милиона. Останалите с по-малък брой в нашата извадка. Т.е. не се стига до гражданите в голям брой и разбира се, знаете, че има 500 милиона жители в Европейския съюз, така че очевидно лошо е достигането до респонденти като брой. Що се отнася до стратегиите за консултации? Това е цялостен процес. Не е ясно дали комисията и кога използва конкретен инструмент, как се допълват отделните инструменти. За високотехническите теми не винаги винаги има смисъл да се консултира общо, об, широката общественост, естествено. Освен това, има и проблеми с езиковите режими при някои допитвания въпросите са твърде дълги и сложни а други а, не са преведени, съществуват само на английски език, което означава, че не могат да се достигнат е, по този начин до голям брой граждани. А, времевата рамка а, над 90% 12 седмични са допитвания, 79 обаче в крайна сметка от отговорилите казват, че има стига времето за да участват в допитването. Що се отнася до мониторинг и оценяването. И по-нататък какво установихме? консултации през съответно лятно-зимно време с географския дисбаланс. Повечето хора са от Германия и Австрия, които ни отговориха. Ако разгледате цветовете, ще видите в графиката, че наистина няма баланс между и южната част, централноевропейските държави и северно, северноевропейските и балтийските. Като цяло Германия и Австрия са ясно очертаните държави. дясно виждате на графиката 40% от респондентите са отговорили през последните два дена от процеса на консултация. Информация относно работата по консултация има слабости при обработката на данните, при анализа на данните, някои пропуски, що се отнася до ограничена публичност, що се отнася до резултатите. В доклада ни ще видите че хората се радват, че комисията се обръща към гражданите за тяхното мнение. От друга страна обаче също ще установите, че не са доволни от факта, че в крайна сметка резултата, който те получават и обратната връзка не ги удовлетворява. И сега препоръките. Най-напред. Европейската комисия и нейната рамка – Първа препоръка. Комисията по-добре трябва да наблюдава консултациите като процес, да подобри насоките си, като се дефинират специфични показатели, които да бъдат наблюдавани и докладвани и систематично да се оценява дали консултациите постигат всички заложени цели. Е, втората препоръка не, сега виждате как се променя екрана. 4-3, Не, не, не. Да се върнем на нужния екран. Благодаря. Втората препоръка – стратегията за консултации да може да има участие на широката общественост с най-добро достигане до европейските граждани. Затова комисията трябва да обясни точно какви дейности се избират за консултиране за конкретните аспекти. И тук имаме и графика, в която можем да подчертаем, че също има срещи не само с граждани, но през представители на общини, на заинтересовани страни, на демократически организации и прочее. Тоест, всяка една дейност се допълва с друга. Тоест, не е нужно и не е добре само трима души да отговорят на конкретен въпрос. Може би се организира среща на заинтересовани страни, но дори и това не е ясно. Освен това, има конкретна цел във връзка и с превода. Нужен е превод на всички езици. Що се отнася до конкретните мерки за комуникации, достигане до по-широн кръг. 500 милиона са европейските граждани, както вече казах, как да прехвърлим мост между един европейски проект и тези 500 граждани, милиони, които могат да участват. Как да се подобри законодателния процес? Ако само 500 души отговарят от 500 милиона, очевидно е много сложно и трябва да се стигне до конкретни констатации по-добре да се ангажират съответно представители на комисията, работейки с държавите членки и техните организации. Що се отнася до езиковите режими и преговори, както казах, някои документи бяха предоставени само на английски език без превод, което затруднява някои граждани и държави членки. А също така консултациите и въпросите са свързани с общите проучвания. Пета препоръка – много важен аспект. Ако знаете в, знаете в каква е, е епоха живеем. Нужно е да защитим гражданите срещу манипулирането на резултатите. Комисията трябва да зададе много висок ниво на обработка на данните. Не е и ясно всъщност отговорилите дали са само от Европа. Имаше IP адреси извън Европа и може би едно лице е могло да участва многократно в едно проучване, да дава повече от един отговор. Знае, че комисията работи работим много сериозно в тази насока, но това е много важна препоръка. И накрая, обратната връзка към участниците. Участниците се радваха да бъдат част от проучването, но пък не, не получаваха на време обратна връзка и не ставаше ясно дали е, техните изказвания, тяхното мнение е взето предвид. Това са основни компоненти на нашия доклад. С интерес очаквам вашите въпроси и се надявам, че този документ ще допринесе за работата във вашата комисия по петиции, защото мисля, че наистина има какво да се желае по отношение на усъвършенстване на работата. Много е добре, че комисията достига до гражданите, но има какво да се желае още в тази насока, за да се усъвършенства работата. Много ви благодаря. Благодаря много. Първо, ще дам думата на комисията. Госпожа Антонина Фиполони. Много благодаря. Благодаря на Сметната палата, благодаря за отличния доклад. Много се радваме, че можем да го получим. Действително това е много важно за нас, за да знаем, че наистина добре се консултираме с гражданите. Освен това, добре е да знаем дали системата се признава добре от ОИСР. Но най-важното е гражданите какво мислят по този въпрос, защото наистина броя на участниците в допитванията се увеличава доста значително и има положителна обратна връзка. Мнението за системата, която получаваме, става все по-положително. Така че съгласни сме, разбира се, че има какво да се желая още. Ние също направихме инвентар на нашата политика за по-добро регламентиране и очевидно се стига, че важно е на първо място да се стигне до по-широк кръг граждани, да се подобри качеството на консултациите, да се гарантира максимална защита на данните и също така да има подходяща обратна връзка след консултациите. Работим в тази насока, за да направим съответно промени в нашата система и да отговорим на препоръките и наистина ние приемаме препоръките. Много положителен е приноса, за да можем да разработим по-добро нашето регламентиране. Е, новата комисия е ангажирана, за да продължи консултациите, те да бъдат разширени и да се обхване наистина е, един разумен брой граждани. Благодаря. Благодаря председателката. Госпожа Алкен. Благодаря. Не съм чела този доклад, признавам си. Чувам, че обаче има какво да се желая, за да се усъвършенства. Е, в... Е, искам да ви кажа, че лятото никой не е чул за това в Дания. И може би те са само от Германия, защото много активно са били работили. Да, откъде да зная? мене се обадиха в последствие от организация младежка и те твърдяха, че за тях е нещо много важно. Но за да имате отговори, хората трябва да чуят за това. Нужно е да се използва този инструмент. Нужно е да гарантираме, че хората е, знаят за него. Колко души е, има в Германия, Петър? Е, може би е, в крайна сметка, ако ги сравним с отговорилите в Дания, разликата наистина е огромна, но сега в кракто иде. Да тук в нашата комисия по петиции обръщаме много сериозно внимание на прозрачността, е, качеството на работата, защото разгледаме националните парламенти, качеството на работа, националната преса, там следи какво прави националните правителства. А тук ни е нужен по-ефективен инструмент за, за участието на гражданите, за да знаем какво е тяхното мнение. Те знаят какво прави тяхното правителство, що се отнася до работните групи. За съвета, например, нещо много важно е да знаят. Май 2000, 2018 година имаше добри а, запитвания, съответно от комисията АВКО, поне миналата година. Получихме конкретни отговори, че съветът ще следва подобни препоръки, които се очертават доклада на омбудсмана. И е много важно, че ако в крайна сметка не се е, направи онова, до което е достигнало, някакси, може би, като че ли не сме направили верно отражение на е, ситуацията. Да, но сега, лятото, много трудно е, е да се избира наистина подобен период. Разбирам а, финландците, например, защото те изобщо не остават в Финландия през лятото. Е, Осло, да, обичат го, но когато се куват закони в нашата система, имаме дълъг период на изслушвания, срещи с експерти, анализи. Нека да помислим и за всички е, граждани. Е, те би трябвало да могат да разчитат и на информацията, която ние можем да предоставим. Да, аз прекалено много обичам лятото, може би това е един от проблемите ми тук, но зная колко важен е този период и за родителите, за майките с малки деца – но нека да направим нужното, че да поне да имаме базата за участие. Е, мога да се позова на 10 член правото на участие в демокрацията по един прозрачен, ангажиран начин. Но какво да направим? Ние може би ще успеем да достигнем до конкретни отговори, ако знаем как да се обърнем към хората. Може би сте права. Наистина, е, според мен скандално наистина, че е лятото проведено, но вие го посочихте. Е, много интересни въпроси също така разгледохте. Голямото търсене, което има потребност, е, въпросите, които се задават от омбесмана и от нашите правителства също така че в крайна сметка Европейския съюз не е междуправителствена институция в никакъв случай. Ние сме нещо различно. Законотворци и в крайна сметка дипломатите е, като че ли са допринесли, защото те не обичат прозрачността, мразят им. Господин Яр. Благодаря за това проучване. Благодаря и за краткото, но много целенасочено представяне на заключенията. Значи, имаме Европейския съюз, имаме изграждане на демокрация, искаме да сме максимално близо до гражданите. Моята собствена държава също представя шансовете в това отношение като много големи. Имаме нужда от нещо подобно, искаме го, е, интересуваме се, искаме да знаем, казват хората, какви са плановете за законодателството, е, искаме да знаем какво интересува, какво вълнува гражданите, ние като политици – аз напълно ви подкрепям относно езиците. Когато става дума за сериозни проекти, не можем да имаме, например, само три езика. Как ще бъдем иначе близо до, до гражданите? когато създаваме законодателство, не го правим заради лобистите, заради застъпниците на различни интереси, ние го правим за, за гражданите. Значи, много е важен въпрос за родния език на хората и на второ място как да повишим осведомеността. Много често биват критикувани европейските законотворци, питат ни с какво се занимаваме – в крайна сметка не се знае ние какви правомощия имаме и какво можем да направим, с какво се занимаваме. Естествено, системата трябва да бъде направена издръжлива и на манипулации. Тук съм съгласен. По отношение на обратната информация, искам да попитам, имате ли някаква идея какво да направим с консултациите, с обществените допитвания? Благодаря за това, което ни казахте. Аз съм съгласен, че имаме нужда от обратна информация за това какво е постигнало нашето законодателство, нашите инициативи. Още веднъж благодарности. Подкрепям ви. Гражданската инициатива е централен демократичен инструмент, но не е съвсем познат и вашето проучване може да допринесе за по-голяма осведоменост и би трябвало гражданите да знаят, че ние имаме нови идеи. Не трябва да ни критикуват, когато законодателството е готово. Гражданите трябва да могат да участват от самото начало. Това искат и те. Имаме голям шанс и трябва той да се използва. Благодаря. Нека да благодаря и на Европейската сметна палата за представяне на доклада. Той ни помага да очертаем позицията си, защото е интересно да видим как възприемат хората тези консултации, а и трябва да се опитваме да подобрим нещата. Гражданите трябва да са в състояние да разбират как точно се развива процеса, и да го следят. Ако те не могат да, да бъдат наясно как е, точно се развиват нещата, би следвало да имат е, достъп е, до сайтове и на своя език и така нататък. Очевидно е, имаме съответните инструменти, можем да се обърнем и към медиите. за всички е по-лесно да използват медиите. Именно а, там трябва да отправяме ни информация за подобни широкомащабни консултации с общественото мнение. Много важно е да очертаем колко голяма е ролята и на нашата комисия по петиции, защото ние сме във връзка с гражданите инициативите да поканим Сметната палата да представи доклада си също е полезна за подобряване на, публичните, на механизма за публичните консултации. Ние трябва да преодолеем разстоянието между нас и европейските граждани. Надявам се, че по този начин ще успеем и да подобрим картината. Хората ще е, разберат, че Европа е част от техния живот и тя може да стане част и от радиото и телевизията за тях. Благодаря, че сте тук. Не, ние сме тези, които трябва да търсим начините за подобряване, но е важно да търсим начин да стигнем до гражданите. И ако ми позволите, сега стигаме до точка 12, петиция 0096 от 2019, представена от Арнао Доменеч Ромеро за стандартна стикер за замърсяване на въздуха на европейско ниво – Вносителя на петицията не присъства. Давам думата на комисията. Yes, thank you very much. So, uh, the commission services are of course... Благодаря. Службата на комисията е наясно с притесненията, изложени в петицията. Uh, Директивата за въздуха има съответните цели, задължава страните членки да направят така, че да не се повишават е, е, таванните стойности за замързяване и ако има такова, страните трябва да формулират съответни мерки, така че тези е, надвишавания на нормите да бъдат възможно най-кратки по време траене. Една такава мярка е да се наложи регламента за градски МПС. Предложената система за знак за замърсяване на въздуха всъщност е свързана и с усилията за подобряване на регламента за достъпност на кулите в градска среда. В ред области се предвижда да има и правила на различни нива местни, регионални и държавни – и до края на 23-та страните членки трябва да имат и съответните е, обозначения онлайн за ниво на замърсяване. Been uh, uh, finalized uh, and at the moment uh, no decision has been taken. В момента се финализира текста и темата ще бъде разгледана и в бъдещи документи, включително стратегията за интелигентна и устойчива мобилност като част от Зеления пакт. Разглеждаме и в е, оценката на пакета за мобилност до 2030 година, където ще се включи регламент за градските превозни средства. Още нещо, което се случи след ние, е, като ние реагирахме на въпроса, по, по, получи, публикувани са насоки за устойчива мобилност. Европейския парламент осигурява средства за едно подготвящо действие за информация за шофиращи, която да е достатъчно достъпна с съответните изисквания за стандартизация и предоставяне на информация в приложения и цифрови устройства. Предвиждаме тази тема да се включи и в регламента за е, цифровия портал. Благодаря, господин Яр. Господин говори по един много важен проблем. Имаме различна класификация, различни зони, различни знаци за класификация на автомобилите, лепенки, за екологичен стандарт и така нататък. Всичко това ще разруши единния пазар и свободата на предвижване. Аз лично не разбирам германската система. Значи, лепват ми нещо отпред на а, колата, само че а, има различни изисквания, които се, се прилагат. В а, много държави са затворени и в много градове, извинете, са затворени някои пътища за някои автомобили. В нашите градове често има превозни средства, например от Гърция, от България. Мисля, че не става дума само за знаците. Всички обозначителни знаци на автомобилите трябва да са едни и същи Същото въжи за всички знаци, свързани с околната среда. В някои градове, когато се влиза, може да платиш глоба, защото влизането е забранено, но не всички я плащат. Това не насърчава свободата на предвижване. В някои общини се иска по-голяма свобода на действие. Много смятат, че тяхната система е най-добра. Аз мисля, че имаме нужда от е, уеднаквяване. Е, то ще е в интерес на гражданите. Затова мисля, че петицията трябва да остане отворена. Комисията по транспорт трябва да се заеме с е, това досие. Заедно с налагането на пътните такси, това е много важен въпрос. Проблема общо заето е, а, подобен. Наказателната отговорност и така нататък. А, имаме единен пазар. Онова, което се предвижда, не отговаря на принципите на единния пазар. За гражданите трябва да има разбираемост и еднаквост. Госпожа Алкен. Yeah, I could agree, but I, yeah, I think... Да, Съгласна съм, но така, проблемите са различни. В различните страни туристите имат различни проблеми. Не винаги се съобразяват с тези изисквания. Но, ако може нещо да се направи за подобряване на качеството на въздуха, то трябва да се направи, с изключение на така мерки от типа на Дизелгейт. Има градове, където са затворили центъра за трафик и е, са получили много, много добри резултати. замърсяването все още е, взима много жертви. Много е трудно има съответни изисквания, но те не се изпълняват и комисията се примирява с това вече от твърде дълго време, че не се използват не се изпълняват разпоредбите на директивата за качеството на въздуха и е, всички страни е, имат своя дял в това, включително и моята. Така че трябва да бъдем много по-настоятелни а пък туристите, да, и те имат проблеми, но сигурно ще се научат как да се справят с съответните изисквания, защото това е в полза на качеството на въздуха. Идеално. Чухме и представителите на комисията и е, евродепутатите. Комисията ще остане отворена и ще се обърнем към комисията с е, искане да продължи да ни осведомява. Ще изпратиме и петицията на комисията по транспорт. Питър, нали това предложи ти? Значи да работят те по темата хармонизиране на правилата и тези стикери или знаци за качеството на въздуха. И ще очакваме да чуем комисията да ни каже ще бъдат ли предприяти някакви стъпки или не. 13 е, точка, петиция 0837 от 2018 от Маркус Баумгарт за замърсяване на въздуха от въздухоплавателни средства. Е, подателя на петицията не е в залата. Господин Лена има думата от генерална дирекция МУВ. Аз ще отговоря на вносителя – на петицията, който иска да се процедира с емисиите от въздухоплаването по същия начин, както с емисиите от дизелови горива, особено що се отнася до живеещите до големи летища. Действително темата е част от опазване на околната среда и съответно въздействието на транспортната дейност, включително въздухоплаването плаването. Зеления пак е основен приоритет на нашата комисия и ние ще сложим акцент особено на качеството на въздуха и необходимостта то да бъде подобрено а, край големите летища, като се работи за намаляване на емисиите. През юни 2019 комисията вкара в закон за дължение да се е, спазват най-новите стандарти за двигатели на самолети. Те са разписани от ИКАО и е, съответна кошница мерки е разработена за намаляване на емисиите от въздухоплаването. Това е първият е, глобален технологичен стандарт за един цял сектор с цел да се е, въвеждат по-енергоефективни е, технологии при разработването на двигатели. ИКАО също излезе с стандарти за замърсяващите частици, това е един допълнително постижение. Разработването на новите стандарти всъщност е окончателният компонент от пакета за сертифициране на въздухоплавателните средства за замърсяването с шум, въглеродни емисии и така нататък, те ще станат законодателство след 2020 тези стандарти не са фиксирани, те ще продължат да бъдат доразработвани и комисията ще има за цел да продължи да развива стандартите за разработка на двигатели на самолети, за да има достатъчно баланс между шум и е, емисии, защото не може и двете да бъдат намалявани едновременно. Сезар, е, съвместното предприятие, разработва някои решения за оптимизиране на управлението на трафика в летищата – и намалява, намаляването на шума, който, който засяга живеещите близо до големи летища. Благодаря. Обръщам се към депутатите. Искат ли да се изкажат? Не, някой от комисията. Не, да, Питър. Окей. Yeah, so we listen to the <laughs> Thank you very much. Ще чуем какво ще ни каже председателката. Ала комисион. Чухме представителя на комисията. Тази петиция ще остане отворена. Искаме комисията да ни изпрати актуализирана информация относно новото законодателство и въобще развитието в областта на законодателството. Преминаваме нататък. Точка 14, петиция номер 80-2019, внесена от името на платформа Френем Ла Контаминасион за качеството на въздуха в района Грал в Кастейон, Валенсия. Това е петиция внесена от човек с испанско гражданство. Добре дошли на представителите на вносителите. Ще ви дадем 5 минути за представяне, след това ще чуем комисията, след това ще чуем членовете на нашата парламентарна комисия, след това пак ще получите думата и аз ще обобщя. Добре дошли! Добър ден! Искам да благодаря на вашата парламентарна комисия за това, че разглежда нашата петиция. Искаме да изкажем своите съболезнования във връзка с инцидента, случил се в Тарагона неотдавна. Тук говорим за района Грао в Валенсия. Там има сериозно замърсяване, липсва обаче информация, липсва прозрачност относно един индустриален комплекс в района на Насерайо. Той е разположен близо до предстанището. Този комплекс е един от трите основни нефтопреработвателни клъстера в района на Средиземно море. Под негова шапка има две големи нефтопреработвателни дружества, на които се падат половината от всички вредни емисии в района на Валенсия. В миналото законодателството не позволяваше подобни рафинерии да се строят в радиус от 2 км от населеното място. През 1967 година рафинерията обаче все пак беше построена – след това тя беше разширена до такава степен, че сега на 100 метра от нея живеят хора. Политическите партии идват и си отиват в нашия район, но отговорите, които ни дават, не ни удовлетворяват. Трябва да споменем, че самото пристанище е място, където се товарят и разтоварват твърди отпадъци. Поради това въздуха е силно замърсен с фини прахови частици. В района на пристанището има замърсяване с фини прахови частици в такава степен, че се надвишават лимитите, които са определени в законодателството. Понякога те достигат до 2,5. Ние се обърнахме към генералния секретар в Испания, който отговаря за качеството на въздуха. Получихме известни обещания, но в крайна сметка те бяха нарушени. Нашето основно искане е да се предпазят хората, да се защитят тяхното здраве, техния живот. Местния парламент обяви извънредно положение поради замърсяването в района. Би трябвало да защитим нашата околна среда, а не само да обръщаме внимание на економическите интереси на малка група хора. Ние сме описали в нашата петиция директивите, които смятаме, че са нарушени – искаме да получим и малко повече информация, защото обърнете внимание, в различните граждански райони на Грао и в района на Омасура няма никакви измерващи станции. Имаме пет конкретни искания. Искаме вие да напишете писмо на местните и регионалните власти, да опишете нашите притеснения и да поискате информация Искаме да има информация от независими източници относно качеството на въздуха, който дишаме. Искаме да се защити и да се спази просто Орховската конвенция. Искаме да се гарантира и демократичното участие на гражданите. Искаме освен това комисията да изиграе ролята на посредник между компетентните администрации, за да можем да постигнем някои ценни неща. Например, да се инсталират измервателни станции, както и да се създадат информационни табла, благодарение на които хората да знаят какво се случва. Освен това имаме нужда от спешни мерки във връзка с прекратяването на съхранението на открито на твърди отпадъци. Освен това, смятаме, че би трябвало да обмислите възможността да изпратите делегация на място и естествено на последно място искаме петицията да остане отворена, докато не се намери решение на проблемите. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията госпожа Лусия Бернал от е, Генерална дирекция околна среда. Благодаря, госпожо председател. За думата ще продължа на испански. Благодаря на всички вносители. Те са от организацията Нека да спрем замърсяването. Искам да кажа, че борбата с замърсяването на атмосферния въздух е основен приоритет за комисията. Той засяга здравето на хората, екосистемите и економиката на държавите членки. Европейската комисия вече уведоми с писмо от август 2019 година парламентарната комисия по петиции, че информацията, която ни е предоставена, не ни дава основания да смятаме, че има нарушение на екологичното законодателство от страна на Испания. Ние получихме нова информация от вносителите и когато я анализираме, ще се свържем с тях е, и ще съобщим какви са нашите заключения. На второ място, директивата за индустриалните емисии е основният инструмент, с който разполага Европейския съюз, е, що се отнася до емисиите от индустриални комплекси. Индустриалните емисии трябва да са в рамките на лимитите, зададени в рамките на лиценза за опериране. Трябва да са оповестени всички лимити за замърсяване на почвите, въздуха, водите. И тези лимити трябва да се оповестят и публично. Освен това, трябва да се гарантира участието на хората. Обществеността трябва да знае, ако има нарушаване на правилата. Що се отнася до качеството на въздуха, може ли да забавите малко скоростта, за да може и преводачите да си свършат работата, казва председателката. И така, имаме прагови стойности за три замърсителя на атмосферния въздух. Тези прагови стойности не могат да бъдат нарушавани, иначе ще се окаже негативно въздействие върху човешкото здраве. Комисията следи какво се случва с тези стойности в държавите членки. Ако има нарушения, тя може да предприеме наказателни процедури. В Испания, например, сме започнали две процедури с наказателен характер поради постоянно нарушение във връзка с правилата във връзка с прахови частици, познати като PM10 и азотен окис. В този конкретен случай заведохме дело в Европейския съд срещу Испания, тъй като Испания нарушава европейските правила. Искаме да кажем, освен това, че Европейската комисия анализира последните два доклада, изпратени от Испания – във връзка с качеството на въздуха в страната и 1015 покрива района на Серайо. От него става ясно, че няма нарушаване на правилата, определени в директива 2008 наклона на черта 50. Споменахте, че единствените стойности, които следва да бъдат спазени, са тези в директивата. Това са задължителни правила за целия Европейски съюз. Района, който обсъждаме, между другото, отговаря на изискванията за броя на измервателните станции, така както те са описани в приложение 10 на директивата. Според европейското законодателство, включването на измервателни станции е в правомощията на държавите членки. Европейската комисия може да поиска информация, но аз мисля, че националните съдилища трябва да се намесят точно по този въпрос. Някой иска ли да се изкаже? Госпожа Алкен. Всъщност вече се изморих. Въпреки това, нека да се изкажа. Ако конвенцията от Орхус не се зачита и ако гражданите нямат достъп до фактите, Не знам как може да очакваме да постигнем добри резултати. Казва се, че няма нарушение на европейското законодателство. Зачита ли се обаче директивата? Чухме вносителите, които ни казаха, че качеството на въздуха е изключително лошо. Аз мисля, че трябва да поставим петицията отворена – мисля, че вероятно твърденията на вносителите са основателни и трябва да получим отговор. Става дума за нещо много спешно. Застрашен е живота на хората, застрашена е околната среда. Може нещата просто да изглеждат така, че изискванията са изпълнени, но всъщност да не са изпълнени. Благодаря, Петър Яр. Два проблема има тук, според мен. На първо място, Отговора на комисията беше диференциран. Комисията не каза всичко е наред. Има инциденти а, и се води критичен диалог с испанските власти. На второ място, относно прозрачността. Спомням си едно посещение в Италия, там проблема беше същия имаше сериозно замърсяване на крайбрежен район. Властите казаха, че всичко е наред. Е, пострадалите казаха, че не всичко е наред. Е, и е, в крайна сметка всеки дърпаше към себе си. Това не води до доверие. Какво да правим? би било да знаят първо хората какво точно се измерва и как се измерва. И ако няма прозрачност в това отношение, естествено, че има липса на доверие. Може да се казва, че всичко е наред, но това не е достатъчно. Значи трябва да има публично оповестяване на измерените резултати. Комисията трябва да седне и да обсъди проблема с испанските власти. На трето място трябва да се разговаря с гражданите. Трябва да се попита какво да се направи, за да изчезне недоверието, за да има прозрачност. Знаем, че всичко, което не се публикува, прави хората особено скептични. Тук има шанси за двете страни. Когато има някакъв проблем, той би трябвало да се обсъди. Ако няма желание за обсъждане, не знам как проблема може да се реши. Госпожа Вила Ноева има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на платформата Френемола Контаминацион за това, че сведе тази петиция до нашето внимание. Всъщност, един на всеки 10 смъртни случая се дължи на атмосферното замърсяване, на замърсяването на атмосферния въздух. В Испания всяка година стотици хиляди умират поради замърсяването на въздуха. Става дума за една голяма а, станция, голям комплекс в района на Валенсия. Чухме, че става дума за едно от най-големите нефтопреработвателни дружества в Средиземно море. Хората в района обаче имат сериозни дихателни проблеми, други здравословни проблеми. В района се носи зловонна миризма. Чухме и за отпадиците в пристанището на Кастейон. Местните власти по никакъв начин не дават отговор на това, което се случва. Битката срещу измененията в климата включва в себе си битка срещу нези, които замърсяват по този начин. Тя включва и битка срещу нези, които залагат само на економическите интереси за сметка на интересите на обикновените хора. Затова нека тази петиция да остане отворена и нека да разговаряме с местните и регионалните власти в този район. Нека да ги призовем да ни дадат всичката необходима информация и да я дадат освен това на хората. Необходимо е да се въведе освен това измервателна система, за да може хората да знаят какви са нивата на замърсяване. Особено, що се отнася до фините прахови частици. Мисля, че петицията трябва да остане отворена и да следим какво се случва. Трябва да се поддържа диалог с местните власти. Благодаря. Давам думата на вносителите отново. Две минути за заключение. Eh, Благодаря. Е, нямаме проучване независимо по отношение на операторите в е, тази зона така че не можем да кажем точно какви са замърсителите 13 или не. Нямаме също така и фиксирано оборудване за измерване, което всъщност съществува от другата страна на градската зона. Така че ние не знаем дали а, емисионните а, прагове са прескочени или не. Липсвата на информация, липсата на прозрачност създават много сериозни тревоги. Следователно, ние бихме желали да призовем комисията по петиции да остави отворена тази а, петиция, за да може да се събере допълнително много информация от операторите, от стопанските деятели. Освен това, бихме желали да кажем, че наистина има нарушение на европейското законодателство сега, що се отнася е, до това дали то е транспонирано в националното или регионалното е, законодателство е друг, друг въпрос, но Европейският съюз следва да проследи ти дали правилно се прилага законодателството на национално-регионално ниво. Много ви благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря на вносителите. Благодаря, че сте тук с нас днес. Е, като изслушах вносителите комисията, а също така и членовете на комисията, можем да предложим следното. Да оставим петицията отворена. На второ място ще продължаваме да искаме от Европейската комисия цялостна информация 2019 година, както комисията обясни, няма превишаване на пределните стойности, но ще изискаме допълнителна информация от Европейската комисия. Ще молим да следи актуалното положение на нещата в тази област и на трето място. Ще помолим съответно органите в а, Испания, а, Министерство екологичен преход по-конкретно и местния секретариат за земеделие и местните власти като цяло да предоставя допълнителна информация за тази а, територия, така че да можем да си изясним нещата. А, вие помолихте и мисия, която да бъде организирана с посещение на европейски депутати по места. Това не е в правомощите на председателя на настоящата комисия. Координаторите, политическите групи те могат да вземат решение на ежегодна основа относно мисиите, които да се предприемат съответно за 2020 година. С други думи, чух какво вие е, казахте, но за съжаление не е в моите правомощия тази молба. Много ви благодаря още веднъж, че сте тук. С удоволствие ще поговорих. Бих искал да поговоря с вас, но трябва да продължим работата си, защото времето ни притиска. Както виждате, комисията по петиции е своеобразен мост между европейските институции и европейските граждани. Успяваме наистина да постигнем много в нашата работа през годините. Благодарим още веднъж на вас и така преминаваме към 15-та точка от нашия дневен ред – петиция 0943 от 2018 година от германски гражданин във връзка с тълкуване и прилагането на мерките за борба с замърсяване на въздуха в Германия и други държави, членки на Европейски съюз. Вносителят не е тук с нас, така че ще дадем думата на Генерална дирекция околна среда от Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря. Искам накратко да припомня, за какво става дума в тази петиция? Вносителят иска ограничение да има за дизеловите автомобили в граждани в Европейски съюз във връзка с в, с, градове в Европейския съюз. И въпросът му е защо няма хармонизация, защо по-конкретно в Германия има конкретни мерки, които не са същите в други държави членки на Европейския съюз. Едно уточнение, ако ми позволите. Първо, в противовес на казаното от вносителя, мога да почетая, че някои държави членки има подобни ограничения за ограничаване емисиите от трафика и ние сме предоставили линк с съответно възможност да се направи преглед на положението, там къде е има подобни предложения да се види и друго, което искам да уточня е, че решението наистина да се въведат подобни е, емисионни е, ограничения не е европейско. Има конкретни директиви, разбира се, в които се задават праговите стойности в абсолютен вид по отношение на атмосферния въздух в Европейския съюз. И тези директиви съответно водят до конкретни изисквания, обвързващи държавите членки с резултати, но и не посочват средствата. Т.е. средствата за постигането не се уточняват или решават на общностно ниво в този смисъл. Това се прилага също така и към мерки по отношение на емисии от трафик – което означава, че директивата не дава правомощия на комисията да налага конкретни мерки да бъдат възприяти от регионални, местни или е, национални органи по отношение на всякакви ограничения, включително и градски превозни средства. Казвайки всичко това, Имайки предвид общата рамка и функционирането на законодателството, бих желал да подчертая също така, че комисията обръща сериозно внимание на лимитните пределни стойности в Германия за концентрацията във въздуха и съответно предвижда процедура наказателна във връзка с азотни диоксид и пределните стойности Германия. Заключение – комисията не може пряко да се намеси възоснова на цитираните директиви, за да наложи конкретни мерки за намаляване на емисиите по отношение ограничаване на емисиите от превозни средства, обаче ние обръщаме действително сериозно внимание на пределните стойности за замърсяване и съответно се предвижда съответна наказателна процедура при тяхното нарушаване. Благодаря. Председателката, много благодаря. Господин Яр. Данка. Благодаря. Отговора на комисията беше верен. В същото време обаче искам петицията да остане отворена и да бъде разгледана във връзка с точка 11. Там се говореше за хармонизацията на знаците, свързани с зоните с ниски емисии. Каза се, че държавите членки носят отговорност за граничните стоености. Беше казано, че градовете и общините трябва да предприемат мерки. Не води ли това до дискриминация срещу гражданите? Мисля, че знаците и мерките трябва да са разбираме за всички и трябва да бъдат осъществими, освен това. И освен това, както вече казах, искам Транспортната комисия да се произнесе ние не сме против мерките, но в крайна сметка трябва да чуем дали в крайна сметка ще се ограничи свободата на предвиждане. Когато пътувам, например, във Франция, се страхувам, че ще платя глоба, че съм е, влязала в улица, в която нямам право да влизам. искаме да променим качеството на въздуха, да го подобрим, освен това не само да не инкасираме глоби, гражданите имат право на свобода на предвиждане, е, предвижване, имат право да разбират каква е системата, имаме нужда от хармонизация. Значи тази точка трябва да се разгледа във връзка с точка 11. Моля ви да се намеси комисията по транспорт е, е, и да не затваряме петицията. Значи факта, че трябва да има различни типове стикери, знаци и така нататък, залепени на предното стъкло, това по никакъв начин не насърчава свободата на предвижване. Искам да разбера какво смята комисията по транспорт, дали не трябва да има хармонизация в цяла Европа. Нещата трябва да са прости. Не може да ме глобяват, защото съм Просто не съм осъзнал, че съм бил там с колата си, където нямам право да бъда. Защо трябва два пъти да, да плащам, просто защото искам да разгледам красивата Европа. В някои страни има електронна система. Аз не осъзнавах, например, веднъж, че съм обект на снимане и че има електронна система. И трябваше в крайна сметка да, да платя глоба. Благодаря, госпожа Алкен. Не мога да кажа да на Етер. Да, вероятно става въпрос наистина за дискриминация. Що се отнася до а, въздушното замърсяване в Европа, умират, струва ми се, около 100 000 души от замърсяване на въздуха ежегодно. Така че трябва да обърнем много сериозно внимание на това, както и на предишната петиция. Както казах, що се отнася и до примера от Копенхаген във връзка с измерванията. Важно е да подобрим качеството на въздуха. И настоявам, че трябва наистина по удачен начин да направим това тази година. Струва ми се, че много ходове ще бъдат предприяти, но мисля, че трябва да подходим още по-категорично и в крайна сметка ще оцелеете, Питер. Again, just a small remark from our end. И още една бележка. Замърсяването не е проблем на една държава членка. През граничен характер има забран... замърсяването и се усеща а, е, в различни страни. Източника може да е една държава членка, но ефекта ще се почувства в други държави членки. Напълно съм съгласен с колегите, че трябва да работим допълнително, да имаме хармонизиране още повече в тази област. И мисля, че петицията трябва да остане отворена. Благодаря много. Добре. Предложението ни е да оставим отворена петицията и да помолим комисията да а, продължи работа по санкциониране на тези процеси. Благодаря, приключваме. С това продължаваме утре сутринта за заседанието на координаторите и после заседание на комисията. Много ви благодаря. В 9 часа продължаваме.